Sorry for that. I was convinced that you were... Съжалявам за закъснението. Бях убеден, че вече работите. Е, наистина, много ми е неприятно, че сте чакали толкова дълго. И така, сега започваме с е, рамковите споразумения. Жан Лохпилер ще започне с Виетнам. Да, господин председател, ние вече сме разговаряли в нашата комисия АФЕТ по тези въпроси. Аз така съм структурирала моя доклад, че да изразя желанието за добри отношения Европейски съюз Виетнам, а след това вече е, съм включила предложенията за по-добро сътрудничество във връзка с едно по-добро управление, е, с е, е, борба срещу корупцията, изменения във връзка с опазване на околната среда, правата на човека, биоразнообразието, Южно-Китайското море и ситуацията там – регионалните и мултирегионалните, многорегионалните органи във връзка с, с взаимоотношенията Европейски съюз Виетнам. Смятам, че по този начин действително имахме възможност да включим колкото е възможно повече предложения от страна на докладчиците в сянка, да допълним и да обогатим доклада успяхме да постигнем компромиси. Само по едно изменение нямаше постигнат компромис. Става дума за а, едно принципно несъгласие с а, споразумението. А, инак по отношение на параграф 6, механизма за подаване на жалби, както и е, е, механизма за решаване на конфликти в Южно-Китайското море, параграф 23, е, бяха предмет на компромис и вие ще прочетете тези компромиси. Да, действително, когато става дума за споразумение за партньорство и сътрудничество и споразумение за свободна търговия, трябва да има някаква връзка. Същевременно в никакъв случай не можем да пренебрегнем и въпроса за нарушенията на правата на човека. Така че ние призваваме комисията това да бъде едно основно искане във връзка с преговорите по споразумението за свободната търговия. И когато става дума за Тихоокеанското партньорство и споразумението за партньорство, ще трябва по същия начин да подходим, така че заедно с докладчицата в Сянка смятаме да се съберем отново, да проведем консултации и може би да предложим нови изменения. Господин Преда, благодаря, господин председател. Благодарности първо за госпожа Лох Билер и докладчиците всяка от другите групи, с които работихме по този толкова важен доклад за споразумението за партньорство и сътрудничество с Виетнам. Това е важна стъпка в заобучаване на сътрудничеството с нашите партньори и ние трябва да процедираме с ратифицирането му. Искам да предупреда колегите да не се подават на изкушението да влизат в безкрайни подробности в този доклад. Има, разбира се, много какво още да е, прави е, Виетнам, за да постигне е, спазването на демократичните права. Но нека да не забравяме, че тук става дума за споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕСА и Виетнам, което ще даде възможност именно да се подобрат и тези аспекти. Не става дума сега е, за доклад, в който да обсъждаме спазването на човешките права там. Някои основни моменти на доклада. Първо, е, необходимостта, разбира се, да се провеждат е, реформи, включително за спазване на демократичните принципи, също за правилата на мълцинствата, особено в е, планинските региони. Настоящата система обаче криминализира е, дейността на активисти за мир и според нас е, трябва да има диалог между Европейския съюз и Виетнам за правата на човека, за да можем е, и ефикасно да помагаме на тази е, страна в е, усилията и в тази посока. Също трябва да преценяваме економическите ползи от съответните дейности. В момента ние даваме привилегирован достъп до пазар, който е динамичен – страната също предоставя своя пазар от, от над 100 милиона потребители. Там динам, демографската динамика е забележителна. Във всички случаи трябва да настояваме за борба с корупцията, която е основен проблем в тези страни. Считам, че ще бъде полезно да има повече прозрачност и в финансовия отрасъл. За регионалната геополитика също е много важна в това отношение. Там има сериозни заплахи за сигурността на международната търговия, специално в е, южните части на морето. АСЕАН в такъв смисъл има своята роля и следва да изготви един кодекс за поведение, ние имаме възможност по този начин да упражняваме и повече е, въздействие в е, Далечния изток, включително да поставяме и теми като за опазване на човешките права. С удоволствие ще продължа работата с колежката Лох Билер. Очакваме с е, нетърпение. Съжалявам, че няма да мога да остана на заседанието, но трябва да отида и на едно друго. Следващият оратор. Господин Бетини, благодаря на докладчика за отличната работа. Много енергия и работа, усилия отидоха по доклада. Съгласен съм с господин Преда, че в момента се случват много промени в Виетнам. Неколкократно съм посещавал страната и сме свидетели на много сериозни социални промени. Ние, разбира се, можем да оценяваме реформите по отношение на демокрацията и човешките права, като се има предвид какво се е случило в тази страна и в миналото. Но голяма част от населението дори не помни тези трагедии, защото огромен дял от населението са изключително млади и е, голяма част от тях са родени след като войната с е, щатите приключи. Но разбира се, миналото си оказва своето въздействие. Ние трябва да се възползваме от е, споразумението именно за да търсиме по-голяма отвореност на вьетнамското общество и вьетнамската економика. Следва да ги е, окоръжаваме в волята за реформи. Според мен отлична работа е извършена от докладчика. Представил съм някои изменения. Надявам се, че ще ги дискутираме, евентуално приемем в рамките на, на компромисен текст. Докладът е важен, защото той определя и взаимоотношенията ни с тази страна. Uh, господин Танок, благодаря. От името на групата и докладчикът е, в Сянка, е, който в момента не може да присъства, това е господин Башир. Искам да благодаря на докладчетата за отличния доклад. Сега е, отбелязваме 25 години взаимоотношения Европейски съюз-Виетнам. Аз е, не е, рядко съм критикувал тази страна, защото там има еднопартийна диктатура. Е, но реалността е, че сега тази страна се координира с Европейския съюз в рамките на своето, по отношение на своето участие в АСЕАН, които са важни търговски партньори. Тази страна също получава много, директни, е, много голям размер на директни помощи, около 240 милиона. Е, групата ни определено приветства подписването сега на разширеното споразумение за сътрудничество и партньорство. Не бива да забравяме обаче, че Макар, че Виетнам е постигнал много, особено в целите развитие на, си, на хилядолетието за намаляване на бедността и така нататък, все още има проблеми с детския труд. А за мен е особен проблем е и липсата на религиозни свободи за християни и будисти а и е, също така срещу тези, които се счита, че е, правилно или не, че са заставали на е, страната на американците по време на войната. Също проблем е с пестицидите, които са замърсена тази страна, като оранжевия агент, така наречения Agent Orange и други. Надяваме се, че ще можем да продължим е, да въздействаме на правителството да е, смени политиката си на потисничество и е, ще даде възможност на поява на повече демократични партии. Във всички случаи добър знак е, че да, има раздвижване в областта на инвестициите и външната търговия. Ние смятаме, че ние трябва да си сътрудничам с тези страни и се надяваме, че в бъдеще ще се развие и демокрацията и въпросите с човешките права. Ние ще подкрепим доклада, ще подадем и ред изменения, особено по отношение за спазването на основните права за мълцинствата, които страдат от дълго време от е, настоящите политики на правителството. Вела andere sprekers voor mij is natuurlijk ook al die heel tevreden. Благодаря, господин председател. Като мнозина от предходните изказали се, много се радвам, че излизаме с този доклад. Той в първата си версия беше много едностранчив. Но посредством ред изменения от групата АЛДЕ се опитахме да направим резолюцията по-балансирана и да засегнем и други аспекти. Надяваме се, че ще успеем да подобрим още допълнително текста. Искам да отбележим, че тук е, става дума за възможност да издигнем нашите отношения на друго ниво, да, да той дава възможност и на страната да търси по-голям просперитет на своите граждани. Ако искаме да имаме своя глас там, имайки предвид какви са взаимоотношенията на тази страна с щатите, не бива твърде да морализираме, а да бъдем по-прагматични. Е, споразумението за търговия, което сега се предлага, е, е, отговаря до голяма степен на блоковото споразумение с за затова ще го подкрепим. Thank you, Chair. Um, I want to thank Mr. Lockbiller благодаря, господин председател. Започвам с думи на благодарност към госпожа Лохбилер. Естествено, че трябва да разгледаме измененията, най-вече от гледна точка на нашата политическа група. Ние желаем да насърчим економическото и политическото сътрудничество Европейски съюз Виетнам през последните десетилетия има един проевропейски подход в взаимоотношенията, който се изразява в крайна сметка числено в многобройните срещи между 2012 и 2015 година. Тревожно е, естествено, състоянието на нещата и на отношенията между Виетнам, Китай и други съседни държави в Южно-Китайското море. Върховният представител и заместник-председател на комисията отделя а, приоритетно значение именно на международноправните норми, които би трябвало да намерят приложение за решаване на конфликта. много съществени са тревогите във връзка с нарушенията на правата на човека, защита на децата, на равенство между половете и е, най-вече акцента пада върху е, правата на детето. Е, набелязват се системни нарушения в това отношение и на последно място ще спомена естествено и връзката между споразумението за партньорство и сътрудничество и споразумението за свободна търговия, но когато говорим за нарушения е, на правата на човека, би трябвало да поставим като основно искане е, към партньора при договарянето на тези споразумения, именно спазването на е, международноправните норми и прекратяване на тези нарушения. Би трябвало естествено да изискаме е, по-бърз напредък е, по отношение на е, правата на човека. Имайте предвид, че работната ръка е, е, е голям проблем и е, именно там всъщност се наблюдават и основните нарушения по отношение на правата на човека. Може би трябва да се увеличи и е, бюджетната помощ е, за е, Виетнам, повече от 400 милиона евро, би трябвало да се предвидят от комисията, за да подпомогнем Виетнам в изпълнението на тези стратегически задачи, свързани с предстоящото подписване на споразуменията. Благодаря ви. Ja, danke schön und auch. Докладчикът госпожа Лахбилер. Е, благодаря много на всички е, докладчици в Сянка, които взеха думата. Е, в техните изказвания всъщност ставаше дума най-вече за внесените от техните политически групи изменения. Ще се спра само на това, което бе казано от страна на госпожа Хартман от АЛДЕ, за това, че все още е, няма достатъчно така, съществени изменения по отношение на е, доброто управление, е, борбата срещу корупцията, административната реформа, околната среда, правата на човека. <coughs> Всичко това естествено е засегнато, но аз ще прегледам отново вашите изменения. Страхувам се, че обаче, че не можем да се фокусираме единствено върху тези аспекти. Трябва да разгледаме естествено отново и механизма е, за обжалване, е, както и е, всички възможни инструменти, които могат да се използват за решаване на конфликта в е, Южно-Китайско море. От сега е, се радвам е, на възможността да обсъдим с вас е, на следващите текстове. Ако гласуването е на 16 ноември в тази комисия, тогава ще трябва най-късно на 9 и 10 ноември да направим среща с докладчиците в Сянка. Нашата делегация за Азия точно а, някъде между тези две дати ще а, пътува и за Виетнам, така че ще можем да изслушаме и доклада на колегите, когато те се завърнат. Благодаря ви. very irrelevant what I say. В този момент е, председателят говореше без е, микрофон. И така продължаваме с доклада за Филипините. Филипините са е, една стратегически важна страна от гледна точка и на е, стратегията изобщо, но и е, най-вече в економическо отношение. Затова аз ви предлагам е, да вземем положително решение. Е, трябва да имаме предвид е, естествено и размерите на Филипините, и вътрешната структура, и е, вътрешните конфликти. И затова е много важно да настъпи стабилизиране. Като въпросът, който трябва да обсъдим и в крайна сметка да подкрепим е, е установяването на мир. От 2001 година е, Филипините участват в е, коалицията, която се бори срещу тероризма така че в Южно-Китайско море вече стана дума за това. Има една много сложна ситуация. И Филипините, именно от гледна точка на решаването на конфликтите там, между отделните територии, са много важен стратегически партньор. Как точно ще се решават споровете, естествено, съгласно нормите на международното право. И да се надяваме, че по този начин ще се постигне и така желаното успокоение между Филипините и Индонезия. Това е голямата държава в съседство. Има е, спорове, най-вече е, по отношение на е, на териториалните води е, и крайбрежните зони около е, Сулавеси. Е, това е, е тревожният момент, който би трябвало да, бъде, да намери решение. Между времето вече е, статутът на Филипините е, е повишен в рамките на Европейския съюз, така че за нас това действително е важен стратегически партньор и това, надяваме се, ще е, ускори положителните промени в страната. Надявам се, че ще е, имаме е, възможност сравнително бързо, независимо от това, че има срок за внасяне на изменения, да намерим е, общо решение е, по отношение на Филипините. Господин Бетини. Президенте, този доклад, господин председател, е, е прекрасен. Е, наистина смел. Е, много от нещата, според мен, е, ще се предвижат напред е, възоснова на този доклад. Е, някои неща ми се струват особено важни. Филипините те преминаха през процеси на голяма промяна през последните години. Филипините бяха несигурна страна, с много корупция, големи конфликти, големи социални различия. Голяма част от проблемите все още не са решени. но някои от тях все пак бяха решени. Пред страната се разкриват нови перспективи. Страната стана много по-надежна в отношенията си с други държави, в това число и с Европейския съюз. И мисля, че трябва да и предложим подкрепа на Филипините и на другите страни от АСЕАН. Филипините са страна с стратегическа геополитическа а, позиция а, и това са страните, които исторически и културно а, са най-тясно свързани с Европа. Ще имаме възможност да внесем изменения през следващите седмици и е, е, изхождайки от моя собствен опит, е, ще кажа, че би трябвало да се съсредоточим особено върху културното сътрудничество. Е, Филипините имат е, история в филмопроизводството други е, сфери на културата също са много изявени в културите. А, този аспект се съдържа в доклада, но бихме могли да го изведем още повече на преден план. Председателят отново е без микрофон. ES have asked them. They have nothing to say. Другите нямат какво да кажат или имат какво да кажат, но не искат. Аз искам да споделя а, няколко мисли в а, връзка с доклада. А, най-вече с е, е, във връзка с това, което установил Международния институт за стратегически изследвания. през е, декември 2014 беше подновено споразумението. През април 2015 година беше премахната жълтата карта за рибарството, забраната за полети беше вдигната. Филипините се присъединиха към срещата на върха в, в на Юго-Источна Азия броят на филипините работещи е, в Европейския съюз само да се поправи е 800 хиляди, а не 600 хиляди. Параграф 10 доклада е много важен параграф. Това е препратката към е, GSP плюс статуса от обща система за е, е, преференции и е... Също трябва да се уточни текста. Благодаря, господин Бетини. Е, ще включа това, което казахте в съображенията и ще ви помоля да внесете измененията в срок, за да може да завършим доклада. А сега какво ще правим? But that is 20 minutes time for coffee. 20 минути за кафе и коняк имаме. The liberals, they have the most of the money. Либералите имат най-много пари. Господин Бетини. Господин председател, извинете. Забравих нещо. А, исках да питам. А, имаше някакъв план за разискванията за Филипините. Е, отпадна ли това, това разисквания? Нов график ли? Това беше дебата. Това беше дебата. Просто никой не поиска думата. След вашето изказване. Никой повече не искаше да говори, защото някак си им дойде прекалено много. Не, не, господин председател. Имах предвид график а, за след това. Какво става от тук нататък с доклада за Филипини? Предстоят обсъждания с, за с, самите Филипини а, и ще имаме още един Следващия дебат ще бъде през ноември, където ще разискваме измененията преди да се споразумеем за окончателния текст. Прекъсвам заседанието, докато дойде госпожа Могирин и сподели с нас своята мъдрост. Herren, Госпожи и господа, моля ви да заемете местата си. Благодаря много сърдечно на заместник-председателя на Европейската комисия и върховен представител по въпросите на външната политика за това, че е тук тя ще ни информира за вчерашното съвещание на съвета на министрите на външните работи. Няма да отнемам повече време е, с дълги уводни бележки, но е, все пак ще ми позволите, може би, да направя някаква връзка между съвещанието на е, съвета на външните министри и съвещанието на съвета на вътрешните е, министри. Естествено, че това е изключително важно от гледна точка и на е, беженския поток е, в Европа. Може би бихте могли, госпожо заместник-председател на Европейската комисия, да се спрете и на тази връзка. И така, госпожо Могерини, давам думата. Uh, uh, uh, благодаря, благодаря за поканата. Е, тъкмо се възстанових от е, срещата миналата седмица. Сигурно просто ми паднаха батериите. Много основни въпроси се поставиха на дневния ред. Не много, но много ключови. И ако започна с е, изказването на външните министри, две точки, които не бяха споменати. Вчера говорих е, така встъпително за срещата. Първо, е, вниманието, което отделяме на изборите в Беларус там много внимателно ще трябва да наблюдаваме събитията в следващите си по отношение на решенията, които трябва да вземем за санкциите. И изключително е, сериозното положение в Иерусалем, Газа и аз съобщих на министрите, така както го казваме на вас сега, в неделя вечер се обадих на министър-председателя Нетаняхо и на президента Абас, за да обсъдим как можем да намалим напрежението на място и да започнем незабавно един процес, процеса, който, за който се договорихме в Нью Йорк в рамките на, на общото събрание, за да можем да търсим някакъв вид политически хоризонт за палестинците и израелците и да не се раздухва напрежението на светите места в Ерусалем, защото нещата могат да излязат извън контрол. Четири неща вчера имаше в дневния ред вчера на съвета, свързани помежду си Либия, Сирия, кризата с миграцията и бежанците и отношението на ЕС с Африканския, Карибския и Тихоокеанския регион след приключването на споразумението от Котоно защо а, е, ние сега а, е, обсъждаме нашата дейност и външна политика по миграцията и беженците и винаги в такива случаи говорим за първопричините. А, е, Сирия и Либия са, и случващото се в Африка са двете основни огнища, откъдето идват беженските потоци. А, после за периода след Котоно е, ние е, обсъждаме с определени партньори и страни, е, с които имаме споразумения, да се улеснят евентуално мисии за връщане. Така че тези четири точки са взаимосвързани. Да започна с Либия. Заключенията на съвета бяха приети по темата Сирия, Ливия и мигрантската криза. Там а, за Сирия говорихме за необходимостта да изпратиме яс... а, Либия, извинете, да изпратим ясно послание до всички либийци и да ги приканим да приемат споразумението, което се предлага. Във всички случаи актуализирахме и така плановете ни от феврари насам за подкрепа във всички възможни области, които можем да окажем на е, правителството на националното единство, когато то започне да функционира. Няма да ви занимавам с много подробности, освен ако не ме питате изрично. Това е тема, която сме обсъждали нееднократно на външните министри. Може би помните, предложих да започнем да работим по пак... наш, е, така да се каже, пакет за евентуални мерки за подкрепа за Ливия още през феврари. През март вече бяхме готови, приехме така, план, график още през март. В случай, че събитията в Ливия се развият по-бързо, отколкото ние реагираме, но нищо в това отношение не ни изненада от към скорост. Тоест, планирането на ниво Европейски съюз изпреварваше много събитията. Не държа да влизам в големи подробности, защото това е работа, която трябва да свършим и с либийските си партньори. Има сериозни варианти. Ние можем да дадем подкрепа на общините, за оказване на основни услуги. Преди няколко минути обсъждах тази тема и заради което се извинявам, че закъснях в Комитета на регионите защото не само с централните институции можем да работим през Европейския съюз, но и с Комитета на регионите, които могат да се сътрудничат там на местно е, е, ниво по-специално за оказване на услуги. Това всичко трябва да се обсъди с либийските власти, ако може, иншалах, както казват, това да се случи. Когато започне да действа правителството на националното единство. Обсъждихме също така и положението за нашата борба срещу трафика и трафигантите в Средиземно море предложих операцията да се презо... назове е, София по името на бебето, което се е родило на един от немските кораби на кораба. Тоест, основният обсек на операцията е да се бори с трафикантите и престъпните мрежи, но един така в кавички страничен ефект, защото се действа по море, е, е спасяването на десетки човешки живота. В много случаи жени и деца и съвсем малки деца. Съвета на сигурност на ОНЕ прие в петък резолюция, която подкрепи операцията, мандата и обхвата й. И особено първата част на втората фаза, към която ние се присъединихме няколко дни преди да се приеме резолюцията на съвета по сигурност на ООН, което само по себе си е политически много важен знак. В смисъл, че е, необходимостта да има международно сътрудничество се подкрепя на световно ниво сътрудничество в борба с криминалните мрежи и трафикантите. И е от изключително значение факта, че резолюцията не само бе приета, но бе приета с 14 гласа за и само Венецуела се въздържа. Това, според мен, а пък и се надявам, ще ни даде възможност и на нас, и на медиите да забрави, загърбиме тези месеци на дебати дали Китай е за или против операцията. 14 за и един въздържал се. Това е много ясен знак, че международната общност подкрепя инициативата на Европейския съюз. Ще си сътрудничим и в бъдеще, естествено, разбира се, с внимателни пълен поглед между това, върху това как се управлява цялата операция, заедно с нашите партньори от ООН. За да можем да действаме. Но вече първата част на фаза 2 е, започва и имаме какво да, много какво да правим. И е много важно, че ни подкрепя международната общност също така много важно е да имаме и подкрепата на либийските власти, които ясно изразяват воля да се работи заедно. Това е за Либия. Сирия. Първо, нямах е, съмнение за ефекта на европейската е, действия в това отношение. Ние имахме, излязохме и с заключения. По тях имаше съгласие още преди да се срещнат министрите. Подготвителната работа беше отлична. Е, единодушни бяхме по три е, измерения. Общата стратегия за Сирия и ролята на Европейския съюз за е, търсене на решение на сирийската криза по три основни е, линии хуманитарна, сигурност и политическа. От хуманитарна гледна точка, знаете, също сме поставили тази тема нееднократно и ще кажа набързо, Европейския съюз е най- големия донор и напослед бе взето решение да се увеличи много значително неговият принос, както за агенциите на ООН, които работят с бежанците в страните съседство и Върховния комисариат за бежанците, но също така и значителна помощ за националните и местни власти – там, където отиват най-голям брой бежанци. Като казвам национални и местни власти, огромен а, е, брой бежанци не са а, е, всъщност в лагери, а, а е, разчитат на те власти. И за да може те устойчиво да пребивават в а, тези страни и за да бъде устойчив и живота на хората, които живеят в тези страни, ние трябва да и инвестираме не само в инфраструктура, но и да подпомагаме Тур... Турция, Йордания и Ливан на местно равнище. Хуманитарната помощ бе повишена изключително много направихме един доверителен фонд. Ако помните, в същата зала аз ви призовах страните членки да дадат своя принос. Той вече започна да се случва. За мен е малко бавничко, но все пак върви. По хуманитарното измерение, нека да кажа, че продължаваме да работим с нашия офис Газантеп на граница, границата между Турция и Сирия и много са трудни условията, но все пак там има достъпи до сирийска територия. Това е елемент от дискусиите ни с местните власти да ни дадат възможност да има хуманитарен достъп, да се спазват международните хуманитарни споразумения. Това е основен момент от политическия процес. А що се отнася до сигурността, голяма част от вниманието на обществеността и, и медиите в момента се съсредоточават именно там и така не е, е, пренебрежимите е, действия на Русия в това отношение привличат много внимание. Ние излязохме с ясно изявление в заключенията на съвета по този въпрос. Вие сигурно сте го видяли. Там основното е, че подчертаваме, че всяка военна намеса трябва ясно да бъде насочена към ИДИЛ или ДАЕШ и други терористични организации, които са формулирани като такива от ООН, а не към други опозиционни групировки, което не винаги се случва, поне по информацията, която имаме. Второ, тази военна намеса трябва да бъде напълно координирана между всички участващи в военната намеса срещу ИДИО. Това понякога се случва, понякога не и ние изразихме много сериозна е, загриженост е, за това, че се нарушава въздушното пространство на Турция, което може да доведе до много сериозни и опасни инциденти и ескалация на, на положението. Разгледахме този въпрос и с президента Ердоган в Брюксел миналата седмица. Трето, в нашите заключения също ясно се казва, че е, военния път Европейския съюз никога не е бил ангажиран в такъв и няма и да бъде, поне доколкото се отнася до така възможно предвидимото бъдеще. с, а, ние сме ангажирани с инвестиции за стабилизиране на околните области, особено в Ирак. А, по никой начин военни действия против ИДИЛ няма да донесат до прекратяване на кризата. Тоест, ние вчера с министрите сложихме акцент върху нашата роля на Европейския съюз за активиране на политическия процес, който трябва да бъде създаден, за да доведе до край на войната там също отчертахме необходимостта активно и решително да подкрепяме процеса воден от ООН. Тоест, ние не прехвърляме топката в е, чуждия двор, чуждото поле, напротив, по моя много скромен опит – към процесите на ООН може да има два различни подхода. Един е да се държи човек на страна и да оставяме процеса да си продължава, да го гледаме и да казваме, че го подкрепяме или да се ангажираме с него. Защото ООН и нейните, пре... нейните пратвеници са толкова силни, колкото ги направи Международната общност. Затова ние искаме активен, силен и достатъчно голям ангажимент в подкрепа на работата на ООН и специалния пратеник особено с а, а, сериозни а, усилия за а, сътрудничество с а, съответните сили и в Либия, които могат да дадат старт на политически процес. Сутринта се срещнах с една делегация от Иран. Там започнахме е, в подробности да обсъждаме да среща с мен, а след това още по-дълга среща с е, висши чиновници от двете страни за уточняване вече на конкретните подробности по установяването на политически процес. И това ще продължи с всички е, участващи в процеса Турция, Иран, Саудитска Арабия, всички, които а, работят, а, Русия, дали на международната сцена или в ООН, Штатите също, по дипломатически и други начини да търсиме за а, повлияване на съответните участници в процеса в Сирия да започнат и да се включат в един политически процес. Миграцията е третата точка в е, нашата програма. Заключенията от съвета съдържат само в, в един единствен документ е, всичката работа, която свършихме, е така, външното измерение на работата за миграция и бежанци. По два различни така, пътя да се работи, източния и южния, като се възползваме от заключението от конференцията на високо ниво в Западните Балкани, която се, за Западните Балкани, която се състоя в Люксембург миналата седмица. Оглеждаме каква подкрепа можем да дадем на партньорите в, западната, в Западните Балкани. Трудно ни е и задачата с Турция. Направихме връзка с а, дискусията за Сирия. А, обръщаме внимание не само на финансовата подкрепа, но и е, засилено е, използване на е, нашите европейски агенции, примерно за границите и така нататък. Тоест необходимостта да има интегриран подход между агенциите и засилено сътрудничество с агенциите на ООН и Върховния комисариат за бежанците, защото потоците, идващи от Сирия, са главно бежанци и търсещи убежище. Подчертахме, колко е необходимо да се е, увеличи нивото за, на съдебна и на съдебно и полицейско сътрудничество, защото е, особено по маршрута от Средиземноморието, там е много решително в последните е, месеци с морски операции, с партньорство, започнахме да работим с потоците, които идват особено от Африка, но от по източния път има много работа още за борба с мрежите за трафик, на трафиканти. Освен това, включихме и една съществена част от извършеното по време на срещата на високо равнище за Малта Въпросът е свързан най-вече с финансирането и е, бихме могли да започнем с прилагането. Заедно с министрите обсъдихме възможността за е, по-тясно сътрудничество и за един по-силен, е, силно изразен принос на държавите членки. Започнахме още преди месеци засиления диалог с страните от Северна Африка преди всичко. Следващата седмица ще бъде и в Адис Абеба. Е, и ще проведем е, няколко диалога преди е, срещата на върха в Малета. В Валета. Естествено, че е, Сирия бе в центъра на вниманието при подготовката на е, Европейския съвет е, в е, четвъртък. Е, Европейския съвет ще обърне внимание най-вече на е, аспекти, свързани с е, вътрешните работи. Е, във връзка с срещата на министрите от миналата седмица. Но в заключенията всъщност акцентът се поставя върху тези три теми. Колективните активните усилия на нашите е, държавни и правителствени ръководители за решаване на кризата. И е, Страните от АКТБ, е, отношенията за тях, това бе последната точка в дневния ред. Е, процеса е, след Котону започнахме обсъждане на въпросите. Това е, така да се каже, традиционна тема. На 26 октомври ще се занимаем по-специално с е, е, темата е, и то най-вече във връзка с срещата на министрите по регионално развитие, но не бива да се ограничава единствено само до сътрудничество в економическата сфера. Естествено, трябва да помислим и за политическо сътрудничество. Трябва да намерим е, определени теми, било то енергетика, тероризъм, е, е, миграционен натиск, беженци, наркотрафик, трафик на хора. Всичко това би могло да бъде в основата на консултациите, които сега започват. Естествено, предстои един по-дълъг процес. Аз съм сигурна, че ще търсим е, разбирателство. Е, при всички положения не става дума единствено за въпрос, свързан с е, политиката на развитието, а става дума и за външнополитически въпрос. Благодаря ви. Тъй като има твърде много заявки за изказване, е, предлагам едноминутни изказвания. Регламента трябва да бъде не повече от една минута, иначе няма да успеем. Съгласни ли сте? Госпожа е, Калниете, аз след това е, и господин Танок ще трябва да се съобрази с едноминутния регламент за да можем и всички останали да накараме да говорят само една минута. Госпожа Кълниете, госпожо заместник председател на комисията и върховен представител на Съюза, аз съм убедена, че ние можем да играем глобална роля като политическа сила не само по отношение на хуманитарните въпроси, не само по отношение на политическите въпроси. Но погледнете е, какво става в крайна сметка във връзка с Сирия. Там участват много активно и Русия, и САЩ, и е, в ООН се обсъждат много усилено въпросите, но къде е Европейския съюз? Обедена съм, че бихме могли да е, играем много по-активна роля, насърчавайки политическото решение на този конфликт. Аз съм привърженик е, не на твърдата е, е, сила, на меката сила. След интервенцията на Русия ситуацията стана още по-сложна. Току-що 50 е, е, тона е, военно оборудване бе доставено от е, САЩ. Как е, всъщност виждате решението на тази конфронтация между Русия и САЩ във връзка с Сирия. Господин Танок, господин Халвит, благодаря госпожо заместник-председател, за това, че сте тук. И аз действително мисля, че с оглед на ескалацията трябва да се концентрираме най-вече върху възможностите за решаване на конфликта и да разгледаме всички възможни детайли за засилване на ролята на Европейския съюз. Хиляди хора загиват. Е, естествено става дума за е, терористични актове с ужасяващи последствия. Е, страхувам се, че е, въпросите са повече, отколкото отговорите, но все пак ми се ще да чуя нещо повече от вас и по отношение на Иран. Хората е, там е, очакват е, но разграничително отношение и би било разумно, естествено, Европейския съюз да направи една ясна разлика в отношението си между страните в региона. Господин Танук, Действително, Европейският съюз в момента е изправен пред много голямо предизвикателство. Утре ще водим дебати тук в парламента за Украина е, от гледна точка на украинското правителство Русия е, всъщност е, не спазва подписаното споразумение и Киев естествено е разочарован и ужасен от случващото се с оглед и на изборите. Сирийския режим, естествено, и случващото се в Сирия е в центъра на вниманието. Той е и в причината за невероятния миграционен натиск над Европа в момента. Как точно ще се отнасяме към сирийския въпрос и към господин Путин, включително и неговото участие в сирийския конфликт след анексирането на Крим. Това е огромния е, въпрос, пред който сме изправени в момента в териториалните води на Либия е, трудно се справяме с е, трафикантите на хора, които се опитват с лодки да превозват хората. И освен това, какво става в крайна сметка с ситуацията между Бодрум и Кос? Благодаря, госпожо, господин председател. Е, изборите в Беларус. Е, това е, е темата, която ме интересува. Съвещанието на министрите така направи едно положително изявление, но независимо от всичко, ние трябва да очакваме санкции срещу Беларус. 7000 са участниците в целия процес на наблюдаване на украинските избори. Ние подготвяме тези избори и вие знаете, че според е, е, беларуската конституция 35 години е, можеш да бъдеш, така да се каже, непрекъснато преизбиран и да останеш на президентския пост също време, но Той като че ли подготвя своето поколение, сина си, и внук си за нещо като династично предаване на властта. Не смятате ли, че е, е твърде оптимистична прогнозата, че може би ще бъдат отменени санкциите? Не е ли твърде прибързано е едно такова решение? Не трябва ли да изчакаме в крайна сметка първо да минат изборите, да направим оценката и е, страхувам се, тя няма да бъде положителна, тъй като това не са демократични избори. Ще можете ли да сложите е, слушалките си, госпожо Могерини? казва господин Хаджи Георгио. Благодаря ви. Вероятността Европейският съюз да изиграе една по-значима роля по отношение на ситуацията в Сирия, според мен не бива да се изключва, след като руснаците и американците активно се включиха в този конфликт. Естествено, нашата политика винаги е, се ръководи от етични принципи, но всичко това, което се случи в Иерусалим, и вие споменахте, е, ситуацията в Иерусалим, а, е, а, говори за това, че а, арабите там просто не могат да оцелеят. А, не смятате ли, че решението на въпроса в бъдеще е всъщност една самостоятелна палестинска държава? Благодаря ви. Благодаря и на вас, госпожа Магерини, за това, че сте тук. Миналата седмица бях в Тунис, разговарях с представители и на либийското общество, но също и с опозицията в Тунис. Политическите партии обаче се оплакват, че на практика никой не се е допитал до тях и не е взел тяхното мнение във връзка с нарушенията на човека на, на правата на човека, най-вече под егидата на съответната комисия на ООН, която ще работи е, и ще излезе с заключение през януари 2016 година. Всички събеседници, с които се срещнах, е, заявиха, че това според тях е един ефективен начин да се е, скорят е, процесите във връзка с спиране на дейността на трафикантите и спасяване на живота на хората. Така че е, не смятате ли, че в крайна сметка един подчертано военен е, начин за борба с е, трафикантите ще бъде е, по-ефективен и по-резултатен, отколкото подписването на споразумение от чисто етични принципи? Grazie Presidente e grazie Alto Rappresentante. La prima domanda... Благодаря, благодаря на върховния представител. Първо няколко думи за Либия. Достигната ли е предвидената фаза и как ще процедираме е, при съответното развитие на нещата? някои външни министри, в това число и италианския, казаха, че решението на положението в Сирия не е Асад. Не може да имаме решение, което включва Асад, който бива защитаван от е, Русия. Ние обмисляме какви мерки трябва да бъдат взети, за да излезем от а, стагнацията. Държавите от а, залива не правят нищо, те нямат никаква роля в мерките за помощ. Там а, а, живеят бежанци, които имат своите корени там. А, а що се отнася до бежанците на Балканите, трябва да видим как да подкрепим държавите партньори. Господин Бургезио, господин председател, въпроса за Сирия – Ние не непременно искаме да продължаваме стратегията на Обама. Тази стратегия е постоянна война. В района се води а, война. А, войната срещу исламска държава трябва да бъде спечелена, а Европейския съюз трябва да назове нещата с истинските им имена. Ислямска държава е враг на Европа. Този враг трябва да бъде победен. Що се отнася до Либия, бих искал да знам какво конкретно се ще правим. Ще чакаме, докато всички се обединят около едно и също а, мнение. Аз съм песимист и не знам дали това може да се случи. Какво конкретно ще се направи, за да се спрат тези ужасяващи действия? Трети въпрос. Върховният представител справо похвали Европейския съюз като каза, че предлагаме голяма помощ бежанците, съседните държави са богати държави. Защо те не се включат? Um, uh, Господин Галер, uh, uh, Поддържаме ли контакт с Турция и Катар, с Саудитска Аравия, Египет и Триполи? ако споразумението издържи. Как виждате нашата роля в борбата срещу ислямска държава и Айкаеда? Трябва ли ние да помогнем на либийците да ги неутрализират с оръжие или трябва да предложим нашата подкрепа на Бутан с сухопътни войски? Какво мислите? Грация. Господин Панцери, съвсем накратко. По-голяма видимост на Европа по сирийския въпрос означава единен подход на страните членки. по отношение на Асад, руската намеса Саудитска Арабия и така нататък. Преди няколко дни бях в Ливан и е, е, в Йордания. Два проблема ми направиха особено впечатление и а, е, във връзка с тези два проблема искам да задавам въпрос. По отношение на беженците, като че ли има нова а, е, ориентация. А, е, свидетели сме на масово бягство на хора, които продават земята си и просто бягат. В Ливан има друг един голям проблем. В Ливан се изпращат а, а, пари, по какъв начин гарантираме, че тези пари достигат до правилните хора, след като в Ливан на практика няма правителство? И аз се питам, няма ли да бъде по-добре, ако действаме възоснова на резолюция на ООН и изобщо на някакво солидно правно основание? Госпожа Футига. А, липсата на решение на а, съвета по тази въпроси ме безпокои. Що се отнася до Беларус, преди няколко години излезе становище на ОСР за липсата на демокрация на изборите в Беларус. Трябва да ви информирам, че на 13 14 септември Руската федерация наложи санкции на българските и полските рибари. Всъщност за мен не е ясен обхвата на втората резолюция. Доколкото аз знам, Първия етап беше резолюция в съзвучие с резолюцията на съвет със сигурност. Какво става втория етап? Госпожа Луначек, госпожо Върховен, а, без, върховен представител, а бих искала да науча повече относно конференцията за Сирия, бихте ли предложили е, роля на посредники, ако е, това, това вярно ли е, Трябва да се седне на една маса с Русия, Саудитска Арабия и Турция, с тях да се преговаря. що се отнася до Турция, моето впечатление е, че насилието, което се дължи отчасти на, на правителството и светлината на предстоящите избори. Във вашето изявление ми се стори, е, като че ли не изразихте истинска критика е, към турското е, правителство. Ставам с впечатлението, че партньорството с Турция е, е по-силно от всякога. Критикувате ли пътя, по който е тръгнал Ердоган в своята предизборна кампания? Следващия оратор. Аз се питам, защо не е по-ясна позицията относно Русия и тяхната роля а, в Сирия. А, беше казано, че на места не е останала незабелязана. В Вашингтон Пост се каза, че има военен компонент. А, на друго място се казва, че на местата на Русия в Сирия не е нито положително, нито а, отрицателно. Аз мисля, че ще бъде честно а, и справедливо и в съзвучие с позицията на Европейския съюз да се заклейми бомбардирането на а, а, Сирия, независимо дали става а, дума за позиция на ислямска държава и на терорист. Е, е, сеньора Могарини, грация по... Господин Милан Мон, благодаря. Госпожо Могерини, подкрепата имаше едно друго е, измерение – Положението в момента в Сирия с руската интервенция е доста по-трудно. Като извод а, а, освен това, а, и Либия е, е, доста разединена. Каква ще бъде нашата позиция в преговорите? Иран, като, като важен играч, каква е нашата позиция спрямо Иран? Аз приветствам а, рамкото споразумение за сътрудничество. Искам да знам дали, да, да, дали в момента сте по-малко песимистично настроена. Yes, um, If... Госпожо Върховен представ, за Либия. Ако споразумението издържи, има ли, има ли планове, а, е, които надхвърлят просто граничния контрол? А, е, и groups. It's about our security. Then on Syria and Iraq. Сега за Сирия и Ирак. Нашите е, сили не са ли, не са ли намесват във военно а, отношения. Те се намесват по някакъв начин. Просто ми се искате да координират своите действия. Те не се, не се координират дори по отношение на обучението, което се предлага за деца в беженските е, е, лагери. Thank you, Mr. Chairman. Господин, господин Пицо, госпожо върховен представител, иска, искам да ви попитам какво е а, мнението а, на, на съвета а, относно съда в Република Сръбска. И, и какво ще стане, ако референдума наистина се, се, се случи? общите избори, които се случиха в Босна и Херцеговина миналата година, не донесоха а, напредък. И моят въпрос към вас е, смятате ли, че а, а, европейския път на Босна и Херцеговина е застрашен? Благодаря. Аз мисля, че това не беше въпрос, който се обсъждаше на последния съвет на външните а, министри. Господин Пленкович, господин председател, госпожо Могрини, благодаря за вашите коментари. Няколко думи за а, мигрантите. Разбрах, че вашите колеги, господин Тимърманс и господин Хан, ще пътуват за Анкара да видят как се изпълнява плана за действие с Турция. Бихте ли могли да кажете малко повече е, за решаването на беженския проблем в контекста на отношенията ни с Турция, тъй като Турция иска обличаване на визовия режим, отваряне на глави за преговори, финансова помощ. Е, как, е, как гледате на този подход мигрантските потоци да се държат колкото може по-близо до техните страни на происход, т.е. до Сирия и, и всичко това в светлината на отложения доклад за напредъка на Турция. Господин Фронт. Благодаря, господин председател, госпожо Могерини. Европейския съюз разбрахме, че е, ще се ангажира активно в процесите в Сирия. Отдавна трябваше да направи е, това. Един от е, проблемите в този регион се състои в това, че ИДИЛ има достъп до пари е, в брой, за да финансира войната, която води. Е, какво би могло да се направи, за да се спре техния достъп до финансиране? Благодаря. И аз имам един въпрос във връзка с Сирия правилно се каза думи за процеса на ООН, хибридната война обаче, която се води а, трябва да се направи нещо по въпроса, така че тази точка 5 от резолюцията е най-важна за а, участие на Европейския съюз. Цитат от резолюцията. Task the High Мятате ли, че това е ключовото изречение на резолюцията и може ли да кажете няколко думи за него? Uh, uh, Разбирам много добре е, чувството на така, фрустрация в Европейския съюз, какво се случва с Сирия. Свидетели сме на много събития. Штатите, Русия и така нататък. Европейския съюз, ако очаквате да се намеси в бомбардировките, това няма да се случи. Нашата роля е това, което каза и господин председателят. Работа на, по дипломатически и политическия фронт. Това може би се появява по-рядко в медиите, но затова пък е, се радва на подкрепата на парламента. Това е което смятат страните членки, че трябва да инвестираме в тази посока. Дали достатъчно видимост има, мога да ви кажа, че в е, Ирак е, с часове обсъждахме как може да започне прехода в Сирия. И ако всички страни, е, които имат отношение към процеса, се ангажират активно с него в е, Сирия, ако можем да се радваме поне на някаква степен на доверие, именно това е нашия успех. Е, прекарах минали месеци известно време с разговори с министра от Саудитска Арабия и в Иран с високопоставени служители разговорих, разговаряхме 6-7 часа, делегация, която дойде да ни посети. Дали това ще излезе на първа страница на Нью Йорк Таймс утре? Сигурно не. Но това е нашата работа. И е, заедно с господин е, Мистор, върховния представител и с е, нас из парламента това е което трябва да правим, да изградем мрежа дипломатическа, която да даде възможност да започне един политически процес. Ние сме така казано мека мощ имаме, но можем да бъдем и твърди, когато се наложи. до аз лично смятам, че ние трябва да бъдем в дефанзивна роля на Сирийския фронт. Абсолютно споделям това мнение, както и на други места. В, по отношение на хуманитарната помощ ние имаме огромна роля и в политическия процес също така което не означава непременно, че трябва да организираме конференция, нито е, е, на ниво Европейски съюз, нито на ниво ОНЕ, а по-скоро изграждане на дипломатическата и политическа мрежа, която дава възможност да започне един политически процес. Да направиш конференция е полезно, когато знаеш ясно какви ще са резултатите. Иначе ще се похарчат повече усилия в организацията, отколкото в това какво конкретно ще се получи от нея. И в този случай ние трябва да ангажираме, разбира се, различните заинтересовани страни, е, ръководителите на страните в ООН, разбира се, защото е, всички, нещата са толкова сложни за всички участници там, че аз лично смятам, че рамката на ООН е единствената, която може да ангажира всички участници. Сирия се чувства достатъчно комфортна в нея. Штатите, Русия, Турция, Иран, Саудитска Аравия, Европейския съюз, други ключови регионални участници и Сирия, които в края на кращата изпитват най-голяма съпротива да седнат на маста. Та мандата е задачата ни е това да видим дали Европейския съюз е, двустранно или многостранно в тясно сътрудничество с ООН е, може да активира и да оформи един различен подход. И е, съм доста убедена след срещата ни с иранската делегация днес, че това ще е възможно. Повечето от регионалните и международни участници ще стигнат, могат да стигнат до момента, в който да разберат, че в техните интереси да се свика среща на всички участници. Именно за това трябва да се използват дипломатически средства. За ролята на Русия много съжалявам, че трябва да разчитаме на новините на медиите, след като ние имаме собствени източници, които могат да ни дават сведения и би следвало да се възползваме от тях. Прочетете и заключенията на съвета за ролята на Русия. Ако искате, мога да изчета. Това е 90-ти параграфа. Военните нападения на Русия, които не са насочени към Даеш, пораждат загриженост както и нарушението на въздушното пространство от страна на Русия на съседни страни. Това ескалира процеса, подронва е, политическия процес и засилва радикализацията. Целта е да се деескалира конфликта и призоваваме Русия да е, положи усилия за постигане на политическо решение на въпроса, да намали насилието и да работи за изграждане на мерки за сигурност, да работи по резолюция 21 39. Аз всички вас също ви призовавам да се позовавате на нашите официални изявления, а не на някакви статии, които пишат журналисти, понякога добре обосновани, друг път не чак толкова. И никакви компромиси не се правят за това да спазарим нещо от досието за Сирия с нещо от досието за Украина. Изпълняването на споразумението от Минск по отношение на, Укра... на Украина си остава задължително условие в неговата цялост не сме отслабили вниманието си в това отношение, защото Украина и останалите страни от източното партньорство се разгледа през септември в Гимни. Господин Елмар Брок също участва в дебата там. И е, за мен това, по което работим в съвета по външни работи, е достатъчно балансирано и ще се върнем на тази тема и малко по-късно, ноември или декември. Нека също така да кажа и няколко думи по коментара на Ана Гомес, че е необходимо да се координират действията на страните членки когато казвам, че става дума за избор на Европейския съюз като такъв да не се намесва военно в Сирия или Ирак, това не означава, че не можем да разчитаме на нашите е, военни възможности на други места и в други обстоятелства. И че няма да вземем участие в е, световната коалиция срещу Даеш. Това определено го правим за сега там военни действия няма да има и така ще бъде. Но както знаете, всички наши страни членки участват в коалицията по един или друг начин. Някои от тях много активни на военния фронт, други само с е, комаритарна помощ. И в моя предишен живот, така да кажа, настоявах много за обща рамка за общи действия на Европейския съюз. На 15 август миналата година съвета също прие е, такъв документ за обща рамка, където ние е, приветстваме приноса на страните членки, е, на страните членки към е, така, военната борба с Даеш, но а, е, що се отнася до координиране на военни действия, това не може да е подходяща дейност на Европейския съюз. Защото е, тук действа една много широк, по-широка коалиция, световна такава, където участват много други е, страни, Штатите, Австралия и така нататък. И абсолютно неподходящо би било Европейския съюз да координира военни действия в една световна коалиция, където голямата брой участници не са членове на Европейския съюз. Аз лично не се дърпам а, от това да се координира действия на страните членки, независимо какви са те, включително военни, но за момента в този контекст подобна европейска координационна роля е неподходяща. Имам още какво да кажа за Турция доста. Когато говорих, исках имах предвид. Кой повдигна въпроса? Вие да. Партньорството с властта и с хората. То никога не е било по-силно от сега. Наясно сме с трудностите, с нерешените въпроси по отношение на динамиката, на е, реакциите и на задачите. И мога да кажа, че съм изключително притеснена. Според мен, нашата роля е да насърчаваме най-вече демократичния процес на избори, да се състоят избори на 1 ноември, така както се планира, в една среда, която да позволи една нормална изборна, предизборна кампания и справедливи, прозрачни, мирни избори, доколкото е възможно да са мирни. Второ, да насърчаваме турските власти, политически партии и народа на Турция да се ангажират и с вътрешния процес на мира – това е от ключово значение и за самата Турция и нейните граждани и за региона. Ролята на Турция в кризата с бежанците също се постави не само вчера на срещата на министрите, но и на конференцията за Западните Балкани миналата седмица в Люксембург. Там присъстваха и представители на Турция. Това бе една от основните теми също така на обсъждане е, по време на визитата на Ердоган тук в Брюксел. Аз разбирам много добре е, колко е важно и колко спешно е да се, подхва... да се работи по темата бежанци заедно с е, Турция. Ние имаме едно много общо и много сложно предизвикателство – и понеже току-що говорихме за Сирия, нека да кажа, че ние трябва да сме напълно наясно, че е необходимо да се повиши нивото на диалога и общата работа с Турция, не само за управление на беженските потоци, но може би на първо място е, работа на регионално ниво. Турция определено е ключов играч в региона. И е, за кризата в Сирия, и като е, баланс, и като страна, с която трябва да започнем е, политически диалог на високо ниво за ролята им, за регионалните процеси. Започнахме и с нов тур от преговорите за присъединяване. Има много интересни неща, които трябва да се обсъждат с Турция. И за момента най-важното за тях да обсъждат с нас е, е положението със сигурността вътре в Турция и е, в е, тяхното съседство. А и кризата в Сирия. Естествено и европейските аспекти, е, либерализиране на видовия режими и други. Но за, ние трябва да а, е, поглеждаме към Турция не само с а, е, нова енергия за процеса за присъединяване, но и като ключов партньор в регионалната динамика на а, външната ни политика. Още няколко думи за източния път на мигрантите. Не обсъждаме вариант да има европейски мисии или операции в борба с организациите на трафикантите. Работим по линия на традиционното полицейско сътрудничество с западните страни, тъй като те са в, ангажирани в процеса на присъединяване. Там имаме различни инструменти. Освен това по суша се работи по различен начин, отколкото по море. Така че конкретно насочени на там операции не планираме, а подсилваме инструмента, който съществува за съдебно сътрудничество и сътрудничество на полицейските органи. Това може да бъде достатъчно ефективно, ако работим с достатъчно енергия. Либия, операция Унафор или София. Когато предложих името София, някой каза, ама това е женско име. Но все пак, а, мен ако питате, и военна операция може да носи женско име. Защо не? Е, така, в духа на така, шегата. Това е, е първата резолюция на Света за сигурност на Оне Някой зададе такъв въпрос. Е, първата резолюция, която подкрепя тази програма, така че не знам какво объркване има, като говорите първата и втората резолюция. За момента има една първа резолюция. Благодаря на Обединеното кралство за това, че водиха и осъществиха отлична координация с останалите страни членки на съвета за сигурност от Европейския съюз и извън тях. Много добра беше и координацията на Европейския съюз в рамките на ООН. Не се планира е, наземна част е, или фаза от е, операцията. Е, тя има различни фази, както знаете. В момента сме в първата стъпка на втората фаза. После ще има втора стъпка във втората фаза и след това трета. За момента няма план за операции по суша в Либия. Нашите оперативни планове не предвиждат това. Трето. Дали са спасени по-малко хора с тази операция, която няма за цел всъщност да спасява хора, е, тя е за борба с трафикантите. Е, по нея сме спасили хиляди е, заедно с инструмента, който ни позволява да извършваме операциите за търсене и спасяване. Последните три месеца бяха спасени много повече хора, отколкото до сега но и вече е, се наблюдава един ефект на въздържане е, по този е, маршрут, който именно, което целяхме и с операцията. Дали това е най-ефективният начин да действаме? Най-ефективно би било да се справим с проблема на място, да искаме властите там да, да охраняват границите и така нататък. За момента като инструмент той се оказва доста ефективен. Ако е, Въпросът е да затрудняваме престъпните организации да правят пари от този бизнес. Те, разбира се, е, ще потърсят альтернативни маршрути и ние и това ще трябва да се справяме, но все пак е, за момента Броят арести, които е извършен е много е значителен. Обема информация, която сме събрали е, в първата фаза е много значителен. Така че системата за въздърж... така, предотвратяване или въздържане да осложняваме живота на трафикантите е, започва да работи. В крайна кръща ние се борим срещу един бизнес модел – отново Либия. Абсолютно вярно е, че всички се съгласяват по определени теми и после излизат с един огромен списък е, от условия. И тези е, ако, които те поставят, а, всъщност се противопоставят на други условия, поставени с АКО от други. И за момента сме постигнали най-доброто, което е възможно. Поне да има а, начална отправна точка. А, правителството на националното единство дори да започне да работи, там няма да се възцарат райски условия от първия ден. А, положението във всички случаи ще бъде трудно, но това е моето условно изречение. Ако тези, които взимат решения, имат политическата отговорност в тази страна, започнат да разбират, че ако не оттеглят условията си за постигане на общи, обща почва, е, положението ще започне да се влушава. Либийците, хората там са уморени, искат да се прекрати войната. Искат Основната отговорност е на либийските, е, на тези, които вземат решенията в Либия. Ние можем само да придружаваме процеса. Решенията трябва да бъдат взети от Либия ние не можем да е, ги заместим. Ролята на регионалните действащи лица е, в последните седмици е изключително положителна и конструктивна. екипа, Турция, Катар, Емиратствата и така нататък. И се надявам да продължи да е така. И много още неща вършиме в е, Ливия. Особено свързани с е, дейността на е, ООН и, Виш... и Върховния секретариат за бежанците там на място. Работиме с тях и подкрепяме тяхната дейност какво може да се направи да почне отново мирния процес в Близкия изток. Това не бяха теми по дневния ред. На срещата в Близкия изток слагаме акцент върху изпълнението на решенията от е, Нью Йорк е, да се предложат някои конкретни стъпки на страните в процеса, за да пред, така, спрем тези толкова отрицателни е, събития, които се случват, случват там и да видим нещо поне положително, особено в е, Иерусалим. Като се има предвид каква е ситуацията със сигурността, е много трудно да се постигне нещо, но моя то послание към Нетаняхо и Абас беше не мислете, че по тази причина това, това е основание нищо да не се прави. Напротив, спешно е да се направи нещо. Беларус, дигане на санкциите, обсъжда се въпроса. За нас е важно да видим какво ще се случи с изборите в неделя – и ще очакваме и оценката на ОИСР и тогава ще вземем решение в последните седмици от една страна бяхме окружени от факта, че бяха освободени политически затворности, затворници и така изборите ще се, се провеждат в мирна обстановка. Ще чакаме окончателната оценка на ОСР и е, ние изпращаме послание за окоръжаване на положителните стъпки и против ограничаването на демокрацията. Благодаря. Благодаря ви. Е, ще добавя само още няколко думи, които са по-лични всъщност от една година вече се срещаме с вас и се навърши действително точно една година от първата ни среща. Затова искам да ви кажа, че много-много ценя сътрудничеството с вас, начина по който координираме изказванията и действията си. И би било добре, ако можехме по същия начин да се похвалим и с едно добро координиране и сътрудничество и с държавите членки. Във всеки случай благодаря много на вашата комисия. Да, аз съм съгласна, съгласен с вас. Но вие знаете, че е, колкото и да са добри отношенията между нас, те винаги могат да бъдат и по-добри. Е, нека да се надяваме, че през следващите седмици и месеци ще потърсим и ще намерим наистина пътищата и начините за подобряване на това сътрудничество. И така, благодаря много на всички. И сега смятам, че трябва да преминем към следващата точка в нашия дневен ред, а именно заседание на разширения състав на бюрото. So